Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Добро утро, госпожи и господа, скъпи колеги. Е, предлагам да започнем с изслушването. Минавам на е, моя роден език. Добре дошли всички. Започваме с публичната работа на нашата комисия ПАНА. Колегите са поканени на 14 септември. Предполагам, че никой няма никакви възражения срещу дневния ред. Ще направя няколко принципни бележки езиковия режим се състои от 18 езика. Всеки може да говори народния си език, като документите са на английски. Второ, Раздали сме документи, изпратили сме документи на колегите, които няма да се раздават отново в залата. Всеки трябва да си ги носи. Трето, заседанието днес ще се излъчва по интернет адреса за веб стриминга го имате. Всеки, който говори, ще бъде е, заснеман. Камерата ще се насочва към него. Има ли някакви желания от страна на координаторите? Няма. Господин Розати, заповядайте координатор на ЕНП. Исках е, просто да кажа за протокол, че не сме е, съгласни с реда на изказванията. Този въпрос е, все още се помисля от страна на председателя. ще гледам на този ред на изказванията като на изключение, докато не се споразуме между политическите групи. Благодаря, господин Розати. Разбрах ви председателя трябва да, да действа неутрално, но наистина има някои несъответствия в настоящия списък на ораторите. За следващото изслушване трябва да помислим по този въпрос, без сега да се впускаме в принцип на дискусия. Господин председател, по дневния ред. За съжаление, едва а, тази сутрин успях да информирам секретарията а, за, за това, което желая. Може ли по изключение да ми се разреши? Ако правилно ви разбрах, вие не сте получили документите. Yeah. Окей. Okay. Добре. Нека тогава да започна с встъплението към изслушването, първа точка от дневния ред. Добре дошли на колегите журналисти, които присъстват днес. Много се радваме, че днес ще имате възможност да говорите заедно с нас за документите от Панама. Междувременно имаме новини от Бахамските острови. Аз съм отдавна в Европейския парламент и си спомням когато Нели Круз искаше да, бъде, да става комисар по конкурентно способността през 2004 година. Тя ни представи списък от няколко предприятия а, и организации, в които е участвала а, тогава а, а, и каза, че тя е напуснала всички тези предприятия и организации, мога да кажа, че тя тогава ни излъга. Мисля, че сред нас има колеги, които могат да потвърдят а, а, това. А, ако знаехме тогава това, което знаем днес, тя нямаше да а, успее да. А, спечели поста на комисар по конкурентоспособността с малкото мнозинство от 24 на 22 гласа. Добре дошли на Фредерик също така Обермайер, с когото ще се свържем по скайпа, Кристоф Клерикс от списание Кнакс Белгия, Оливер Цилман от Le Matin Диманш, неделния венсинг в Швейцария, Юлия Штайн от Норточа Rundfunk, Германия, а, и а, колега от а, финландската аудиовизуална компания. Добре дошли на всички. Искам да благодаря на всички вас, както за присъствието, така и за свършената от вас работа. Тя е много важна за нас. Особено когато става дума за данъчни въпроси, е, е, изпиране е, на пари, избягване на данъците, е важно, че се провежда разследване както на, на държавно равнище, така и сред отделните лица. Работата, която вие вършите е изключително важна. И по време на днешното изслушване нашата цел е да разберем как работи вашия консорциум за разследваща журналистика в Вашингтон? Искаме да получим още допълнителна информация да разберем какво още се крие за документите от а, а, Панама, а, за това дали имате някакви предложения за законодателството и каква роля играят посредниците, банките, адвокатите и така нататък. И а, каква е ролята на Мусак Фонсек от Панама? Също така бихме желали да разберем какви са вашите очаквания към Европейския парламент като съзаконодател. Нашата задача, задачата, която ни постави пленума през юли 2016 е, е, година е да проучим по какъв а, а, начин а, е, Европейската комисия, европейски организации и индивиди са нарушили европейското а, право под формата на пране на пари, отчетност, а, избягване на данъци, укриване на данъци. А, така че да ни помогнете в нашата работа. Искам да кажа няколко думи за мнението на юридическата служба на съвета. Парламентът заедно с съвет, възоснова на договорите, има право да извършва разследване. Ние нямаме намерение а, да се оставяме съвета да пречи на, а, на нашата а, работа. Разговаряме а, с компетентните комисари Московичи и Йоханова. за да можем да изработим нови правила въз основа на доклада Корбет. Правила за разследващата ни работа за в бъдеще. Ние имаме правото да контролираме комисията а, ние ще се борим за това а, правото ни на а, анкетна разследваща дейност да се а, запази, за да съответства на правата, които имат националните парламенти в тази връзка. С поглед към часовника, а, искам само да ви информирам, че сме имали две срещи на координаторите, за да подготвим нашата работа. Поискали сме няколко а, изследвания. А, ще анализираме изследванията, проведени от такса 1 и 2. Планирали сме множество изслушвания и посещения а, в някои държави, а, за които обаче все още няма окончателно решение. А, комисията ПАНА трябва да работи прозрачно ще спазим това свое задължение, като създадем интернет страница, на която да се съдържа цялата информация и всички заседания и изслушвания, които провеждаме, да се провеждат публично. Чухте какво каза колегата а, а, Розати. А, днес а, а, ще имаме петима оратори. А, единия, а, с един ще имаме видеовръзка. Ще започнем с две записани а, видеоизказвания на журналисти, а, които не могат да присъстват. Всеки оратор разполага с 7 минути за встъпителни думи. След това, след като всички оратори се изкажат поведнъж, ще проведем дебат с членовете на комисията. Въпросите ще бъдат задавани на блокове от по 5 минути. Координаторите предложиха всеки от нашите членове да има максимум една минута време за изказване. След това ще дадем дума на, на ораторите да отговорят на е, въпросите. Ще помоля всички да спазват определеното време, да бъдат прецизни при задаването на въпросите, за да не се налага на председателя да се намесва. Започваме с записаното ви до съобщение на Джерард Вал и Марина Моха. Първо ще говори Джерард Вохан, директор на Международния консорциум за разследваща журналистика в Вашингтон, ДС, след което господин Обермайер също от Вашингтон, ДС, кореспондент на Зюдойче Цайтон в Вашингтон.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 Аз се казвам е, Джана uh, Отрай, съм директор на Международния консорциум за разследваща журналист. Целта на нашата организация е да обединяваме е, журналистите по света и да работят по общи истории. А, около, преди около половин година нашия германски партньор Зюйдойче Цайтунг е, е, се е, здоби с 11 милиона и половина документи от анонимен източник. Това представляваше около 40 годишния архив на адвокатската фирма Мосак Фонсека. Ние обединихме журналисти от 76 държави, които да разгледат тези документи и да видят дали те са от обществен интерес. Не всичко, което намерихме в тези документи, беше незаконно или нередно, но това във всеки случай представляваше една голямата сбирка от вътрешна информация, която някой някога е виждал обществеността се интересува от нашата работа. Днешното изслушване е доказателство за това. Ние смятаме, че задачата на журналистите е да изваждаме показ това, което според нас е а, нередно. А, след това от гражданското общество и политиците зависи какво ще направят с така събраната от нас информация. Благодаря ви. Сега, благодаря много като сега нека чуем посланието на господин Обермайер. Panama Papers. The documents were leaked to the German news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 Of course, it's up to the authorities to decide what to do. Our job as journalists at that point is done. We have revealed what we've seen. Hi everybody, my name is Bastian Obermeier. Добър ден, казвам се Бастиан Обермайер. Аз съм, а, Майер. Аз съм заместник ръководител на журналистическия екип за журналистически разследвания в Süddeutsche Сайтунг и работих по документите от Панама. Първото, което получихме, беше на едно кратко съобщение. Аз съм Джендо. Интересувате ли се от тези данни? Преди около една година си помислих това е много интересно. Винаги е интересно да получим повече данни, но се оказа, че се оказа, че това са огромно количество данни, които промениха и моя живот и е, живота на моя колега Фредерик. Пред, съвсем скоро след това работихме с най-добри, е, работехме вече с най-добрите разследващи журналисти по целия свят. Защо? Защото тук не ставаше дума просто за обикновени данни, а за 2,6 терабайта вътрешни имейли, всевъзможни е, документи, обмен на различни съобщения, дори паспортни снимки и фотокопия. Показваше как много вложители, инвеститори са скрили а, своите пари, големи банки са им помогнали. След това а, имаше големи демонстрации в много страни и министр председателя на Исландия трябваше да подаде оставка. На много други места по света също тръгнаха разследвания. Надяваме се, че Европейския парламент ще хвърли още повече светлина на тези разкрития и ще се сложи край на един свят, в който свърхбогатите живеят без да спазват каквито и да било правила. Трябва да се сложи край на това, защото правилата трябва да се прилагат за всички и за свръхбогатите, за този 1%, за който говорим, и за останалите 99%. Тук става дума за оцеляването на демокрацията. Хората вярват в демокрацията и те, за съжаление, гласуват за онези, които предлагат прости решения, когато има такива проблеми. Тоест, стига се до гласуване за популисти, за расисти за това а, ви насърчавам да свършите работата си добре. А, асоциацията на финансовите консултанти няма да а, ви обича след това, но си струва. Благодаря. Благодаря много. Чухме принципната позиция на двамата първи изказващи се. Много се радваме. Разбира се, че е, те се стават пред нас, макар и непряко, задочно. И сега ще започнем с ораторите. Общо пет. Първия ще направи изказването си по скайп. Надявам се да се получи. Би трябвало да може да ни отговори и на въпросите Фредерик Обермайер, който който току-що дойде. и двамата се наричат Обермайер, но правописа на имената е различно, не са родни, близки и роднини. нямат помежду си такава връзка. Сега нека чуем втория господин Обермайер. Dear Mr. Laman, dear Chairman, members of the committee. Sorry for not being here today in Brussels, but nevertheless I hope to be able to contribute. Надявам се, независимо от всичко, да бъда в състояние да, да ви да помогна. Молбата на председателстващия оратора да говори малко по-бързо, защото не го чуваме. It's about criminals, for example,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 Благодаря много, господин Обермайер. Раз, разбирам, че той не ни чува в момента и не, не, не чува, не, не разбира нашите въпроси. Господин Обермайер, чуваме ли се? Да. Момент. Благодаря, господин Обермайер. Е, във връзка ли сме? Аз виждам образа ви като снимка. Ако в момента връзката не е достатъчно добра, е, тъй като за първи път правим такъв опит в Европейския парламент, може би да опитаме по-късно. И както си му е редно, не се получава. Има молба моля, останете на линия, както сме се оговорили, и ще се чуем по-късно с въпросите. Ако не възразявате, сега бих дал думата на следващия журналист. Той е тук отпред сред нас, Кристо Крерикс от Белгия. Господин Клерикс е, има на разположение 7 минути, за да направи своите, е, своето представене. Добро утро, госпожи и господа. Благодаря за поканата. Ще ви разкажа в рамките на 7 минути за белгийските разследвания. Изброените медии участваха в нея. Е, разгледахме 11 милиона и 500 хиляди документи, свързани с белгийски лица, е, между които имаше 732 белгийци или пребиваващи в Белгия, е, които участват в 1440 офшорни компании. Казвам граждани и пребиваващи в Белгия, защото между тях има французи, холандци и така нататък. Така че общо взето са най-търсените биви, а и Панама на британските Виржински острови. Както виждате, това е част от туристическа дирекция. Повечето хора, свързани с офшорките, живеят в Антверпен или Брюксел. Те имат различна функция функция могат да бъдат на участници, акционери, пълномощници, директори и дори и крайни бенефициенти за офшорните компании. Е, както знаете, те се намират на места с е, ниска данъчна ставка, но освен това те са анонимни, така че можете да участвате в различни фирми, без някой да знае за това. Така че и това е особения принос на предоставените ни документи, защото за, общо взето от крайните бенефициенти а, остават неизвестни, независимо от функцията, която виждате. Някои от разгледаните случаи са сред най-богатите семейства в фирми, имената им се чуха в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 Какви са тези граждани всъщност е, свързани с офшорни фирми от Белгия? Не, едва ли се, ще се изнерадате да чуете, че има много финансисти, но след тях се нарежда търговията с диаманти. На това сме се спрели също подробно. Отново диамантената индустрия е, е сфера и ресор, който, чието име се чуи по време на аферата Swissleaks. Така че ето 65 са в този бизнес. Тези офшорки са създадени след 2000-та година, в повечето случаи след 2004 година. И като проследите връзката им с Мосак Фонсека, много често това става чрез швейцарски банки. Така че ако погледнем кои са послед... посредниците на белгийските клиенти, винаги е от една страна следата води към Люксембург, от друга страна към Швейцария. Там следите са пределно ясни. Друг случай, за който говорихме, е бивша дъщерна фирма на Дексия. Знаете, че това е банкова група в Белгия и те имаха банка в Люксембург, която пък създава своя банка експерта, която е люксембургска компания и играе роля на посредник между крайния клиент Мусак Фонсека и другите лица. Интересно е, че тук е, тази фирма се оказа номер едно с над 1600 фирми, които са създадени от експерта през последните години. Впрочем, миналата седмица, когато в КНАК и на други, в други медии публикувахме за Бахама Ликс, отново се спомена името на Дексия, този път направо на Бахамските острови, не в Люксембург, чрез швейцарски последник, така че техните експерти отново присъстват и в аферата Бахама казах, че експертите участват в групата Дексия чрез Международната люксембургска банка, като те спестяват при на коплаците в Белгия, така че интересно да се проследи ролята на тази банка, банкова група в офшорните компании. Много полезни компании документи говорят за присъствието на експерта. Поне един много ценен документ беше така наречения контакт репорт, доклад за контактите, създаден от офиса на Мусак Фонсека и предаден в централата в Брюксел. Реакция, ето реакцията на експерта. Е, тук е, те, те твърдят, че пред, се съобразяват с местното законодателство и това е много често даван отговор от фирмите, когато провеждаме финансови разследвания. Не само групата Дексия, но и други банкови групи също играят роля при създаването на офшорни компании. Едната е Trust. Е, когато се обърнахме към тях на базата на няколко примера, те казахме, че когато ние участвахме в, в ръководството на Фортис, ние бяхме като бек офис на ре редица офшорни компании. Това означава, че тези 11,5 милиона документи на Мосак Фонсека са само върха на айсберга и се, за това се крият много повече неща. Какъв бе резултата от нашата реакция? Първо започнаха финансови проверки, 732 души са в списъка, бяха, започна работа по 239 случая за разследване. На второ място Белгийския парламент също създаде анкетна комисия по досиетата Панама. След това правителството започна преговори с Панама

с цел обмен на данъчна информация. И последното, което искам да кажа, е, че Брукселската прокуратура започна разследване по въпроса. За съжаление, те в момента не могат да коментират. В заключение е, на моите 7 минути ви благодаря на добър час е, и искам да припомня, че трябва да се погрижим за защитата на подаващите вътрешна информация. Без така наречените whistleblowers ние не, не бихме имали нито LuxLeaks, нито Bahama Leaks, нито Panama Leaks. Моля ви, уважаеми евродепутати, направете необходимото, за да, могат, за да може гласа на тези хора да се чува спокойно и в бъдеще. Благодаря. Благодаря, казва председателят. По последното е особено важно за нас, за защитата на лицата, подаващи информация. Мисля, че това е важна цел, която трябва да си поставим. Подобряване условията за хора, разкриващи вътрешна информация, защото без тази информация, без тези разкрития, не би могло да се въведе и да се постигне напредък в данъчната област и справедливост. Сега Оливар Цилман от Димаш, Лематан Димаш, неделен вестник от Швейцария. Господин Цилман, имате думата. Благодаря много, уважаеми дами и господа депутати. Тук искам да се спра на един съвсем конкретен случай, вместо да давам допълнителна статистика. Случай, който може да постигне големи успехи за в Европейския съюз. Става дума за случаи, свързан с Кипър и Швейцария. Кипър е, е засегнат нееднократно. в панамските документи се откриват доста документи, които показват липса на прозрачност в е, в Кипър и е, възможности да има такава липса на прозрачност. Има, е, например, банкови сметки, които се държат от представители на от реалните си титуляри. Кой е основно действащо лице тук? От дясно виждате господин Сергей Родогин, един от най-близките приятели от, на господин Путин от последните 40 години и кръстник на сина му. Той е музикант и от, по външни признаци, признаци не е богат. От дясно виждате и личният банкер на високопоставени длъжности лица в Русия, включително и на господин Путин. И така той създава е, фирма в Панама на името на господин Ролдугин, музиканта. Не е ясно защо на него му е нужна такава фирма, но хоп, създава се такава фирма. А пък е, банката, която управлява всичко, използва услугите на Мосък Фонсека. Средствата реално са в, в Кипър, само че банката не иска да изглежда като притежател на тези средства и, и за това се наема швейцарски адвокат. Така стоят нещата. Ако навлезем в повече подробности в панамските документи, първо ще видите, че господин Рулдугин изобщо не се появява, въпреки че той е собственикът. Също времено банката на Ковачук е много активна и е, работи с е, швейцарски адвокати. Какво правят? Получават много заеми за тази фирма и много от тези средства отиват към Руската банка в Кипър. Тези средства се използват за най-различни цели и се прехвърлят на най-различни, доста подозрителни места, подозрителни и според нас, и според други експерти. Например, хотели, за близки антураж на господин Путин, включително мястото, където дъщеря му се ожени. Също така тази фирма получава тайни права да контролира производителите на оръжия и да закупува луксозни стоки. Говорим за 2 милиарда долара. Очевидно, че това е доста подозрителна ситуация. Става дума за милиарди и става дума за високопоставени политически фигури. Но кой е, следва да контролира всичко това? Ами в Кипър е, има. Е, в Кипър е банката, в Кипър са парите, Руска банка действа в Кипър 2007-2008 година и въпросът е служителите в Руската банка насърчени ли са да разследват средства, които очевидно са свързани с антуража на Путин. Също Същевременно има и е, управление от е, Швейцария, шве, швейцарски адвокати. В е, Швейцария адвокатите са длъжни да правят проверка на добросъвестността на фирмите. Откъде идват парите, кой е печели от фирмата. Обаче тези адвокати използват една услуга, предоставена от Мосак Фонсека, услугата на номинираните директори. Това всъщност са е, фалшиви директори. Те под подписват неща, но реално не управляват фирмата. А пък онези, които реално я управляват, не подписват нищо. Е, в Швейцария а, а, има една вратичка в закона а, за онези, които не подписват документи, свързани с управлението на фирмата, не е необходимо разследване за добросъвеностност. И така, използвайки тази вратичка, швейцарските адвокати не са длъжни да направят такова разследване. Оттам нататък да се обърнем към панамците. Те разгледали ли са случващото се е, фирмата на господин Родогин, добър приятел на господин Путин. Те дори не знаеха, че той има фирма там. Казаха всъщност това е фирма, която работи с престижни швейцарски адвокати, така че не е наше задължение да следим какво се случва. И така. И тамошните власти не контролират нищо. Това е, е едно от най-големите разкрития на панамските документи. И а, ако търсите различни вратички в а, закона, а, които дават възможност за подобни ситуации, ето това е отличен пример. Стотици милиони долари са влезли в Европейския съюз, внесени от господин Путин, без който и да било да забележи. Благодаря. Благодаря, благодаря за това, че спазихте отделеното ви време. Преминаваме сега на госпожа Штайн и господин Штросик. Ja, ich darf äh, herzlich begrüßen, Frau. Добре дошли на госпожа Юлия Штайн и господин Лиан Штросик от Neudeutsche Rundfunk, Германия. Госпожо Штайн, имате думата. А, микрофон, моля. Микрофон. Благодаря много за поканата и за възможността да ви представя нашите разследвания. Дълго мислих по въпроса за това, че вашата анкетна комисия търси нарушение на европейското право, в това число и на комисията. Никак обаче не е ясно в тази най-голяма изтекла информация да се намери правонарушението. Обикновено ни липсва най-важната информация, защото ние сме само журналисти, не сме следователи полицаи чай и така нататък. Въпреки това обаче в документите от Панама а, успяхме да установим множество правонарушения. Например, Мусак Фонсек извършва такова правонарушение, имайки за клиента Рами Маклов, братовчет на а, Асад, а, знаеки, че са му наложени санкции. Освен това в документите от Панама се срещат имената и на престъпници да се укрива тяхното възможност, а, имущество и да се управлява е със сигурност правонарушение. много е трудно обаче да се а, надлежни доказателства за това. много повече обаче от тези престъпления ме възмущава цялата система, че по принцип като цяло е законно да се основе фирма Пощенска котия. Това, според мен, е същински проблем. Възмущавам е, това, че а, е законно да се продава фирма Пощенска котия и неприкрито да се прави реклама с това, че истинският собственик на такива фирми ще остане а, аноним. Ако аноним. Това са все предпоставки а, е, за извършване на невидими сделки. Крайна сметка, а, е, когато а, е, всичко е невидимо, е все едно дали е законно или не. А, по целия свят се прави реклама на фирмите Почтенски коти. Мосак Фонсека е само върха на айсберга. Панама е само един от многото данъчни а, оазиси. Банките са само някои от посредниците. Ако потърсите в интернет под ключовата дума фирма Почтенска котия, независимо на какъв език, ще ви излязат огромен брой резултати този бизнес модел, който предизвиква толкова голямо обществено възмущение, открито се рекламира в интернет, цитирам ви, гарантира се пълна дискретност, висока степен на анонимност и защита на личната сфера. Освен това се прави реклама с това, че не се плащат данъци от никакъв вид. А, Панама е място с добър имидж, се казва това но сигурно вече не е така. А, в рекламите се казва, че е изключително лесно да се а, основе фирма почтенска кутия Необходим е само валиден задграничен паспорт и адрес. И само с няколко клика човек се превръща а, в собственик а, на фирма, като че ли си поръчва някаква дреболия по интернет. Разликата обаче е, че чрез фирма почтенска котия може да, могат да се извършват както законни, така и незаконни сделки. Никой не може да провери. За документалния филм, който заснехме за НДР, а, направихме експеримент. Основахме по интернет а, фирма а, и тръгнахме по следите на нашата фирма а, в Панама. Е, нашия репортер Кристоф Люткър е, отиде до Панама и се надявам да успеете да видите какво намерихме в Панама, вървейки последите на основаната от нас фирма. Gut, solange es nicht funktioniert, kann ich versuchen es. Нищо, аз ще се, понеже техниката не ни съдейства, аз ще ви опиша това, което исках да ви покажа. Казаха ми, че има интернет. Явно в Европейския парламент няма никаква връзка с интернет. Wir haben natürlich ganz einfach die Adresse unserer Firma nachverfolgt. Е, намерихме адреса на фирмата, която основахме. Когато пристигнахме там, стигнахме, намерихме бизнес е, сграда на няколко етажа. Никак не беше лесно да влезем на адреса, на който е регистрира нашата собствена фирма. На 19-я етаж беше регистрирана нашата фирма. Това беше етаж в строеж нашето проучване показва, че на същия адрес са регистрирани 6000 фирми. 6000 е, фирми е, извършват своите сделки от този адрес, който е всъщност етаж в строеж. Стана ми ясно колко е абсурден този бизнес модел. Само с няколко клика, без да се ходи в банка съвсем анонимно, човек да стане собственик на фирма. Как е възможно това да бъде законно? Защо е възможно фирмите да правят реклама с това, че името на истинския собственик ще остане скрито и никой няма да може да го проследи? Защо този бизнес модел изобщо е разрешено да съществува? А, даже да има регистър на собствениците, много от тях остават необхванати. Кога най-накрая ще бъдат свързани а, е, регистрите? Законовата рамка, според мен, трябва спешно да бъде изменена. Ако Европейския парламент успее да засили натиска, вече ще е направил много. Възоснова на документите от Панама, могат със сигурност да се разкрият още много случаи и властите по света, в това число и германските, работят за това. Властите в Северен Рейн, Вестфалия анализират базите данни. Намерили са вече информация за 400 офшорни фирми. Тече разследване в множество федерални провинции. Германските банки също попадат в светлината на разследването, с което предавам думата на колегата. Благодаря. Филма, за съжаление, продължаваме да не можем да го пуснем, е, но сигурно можете да го намерите в интернет, казва госпожа Штайн. Е, председателя, господин Штроцик, сега имате думата. Благодаря, уважаеми господин председателю, е, господа и госпожи евродепутати, аз благодаря за вниманието и ще продължа там, където спра Юлия за ролята ролята на посредниците и хората, които е, въобще допринасят за контакти с Мосак Фонсека. Е, е, ако ние и е, вие тръгнем да се занимаваме с Панама, едва ли ще потърсим някаква адвокатска кантора там. Е, но днес това е на нашето внимание. Защо? Защото става дума за сериозни нарушения на закона и то тук в Европа. Точно там искам да тръгна. Като начало, как действа системата? Мусак Фонсека Обикновено, както и много други е, фирми, предлагащи офшорни услуги, не влиза в пряк контакт с а, е, а, е, крайните си клиенти. Има цяла верига от посредници, които както се и както се разкрива името като посредник е, са между Мосак Фонсека и фирмата за Мосак Фонсека. Това е пределно ясно, чували сме го не веднъж. Никога не сме работили с този клиент. Те винаги могат да си измият ръцето. Ние сме работили с адвокати, работили сме с банки. Това е филма. Now I'm actually part of the offshore. Може би да прекъснем за кратко, за да видим филма, ама май няма да е сега. Едновременно с това, това е един вид е, е, възлагане, аутсорсване на отговорност. Е, това е функция, която се възлага на банките, а мозък Фонсека няма нужда да го прави, като да речем това, това което банките правят, като due diligence. Банките казват всичко е наред, мозък Фонсека казва, ами добре, вя, Вярваме ви. Е, това се отнася не само за прескачането от банка в банка, от фирма в фирма, но и управлението на фирмата през пряко националните граници. Това си е определен търговски модел. Мусак Фосека като адвокатска кантора в Панама сама по себе си никога не би събрала толкова клиенти. Клиентите е, е, на банките са насочвани към фирмата и така се плащат пари и това, от това остават много по-малко следи, отколкото при пряк контакт в Масак Консека. Отивам аз при моя банков консултант, е, с когото се познавам от години, който е професионалист е, и той след това обработва всичко едновременно с това клиента съвсем искрено може да отговори на данъчните на въпроса това ваша ли е, ваша фирма ли е? Не, фирмата е на банката или на някого друг. Всичко това се прави много професионално. Има предварително подготвени неподписани писма и обмен и размяна на служители между Мусак Фонсека и банките и обратно. И това е типично за офшорните компати. Обръщате се към един партньор и той ви предлага всичко, от което се нуждаете и ви го осигурява. Пред преди досиетата Панама сме имали и други публикации и там отново се разкрива кой кой е в банките. В Германия 6 от 7-те най-големи банки присъстват в досиетата Панама, защото според мен, а, а според мен това изобщо не е случайно. Това е вид контрабанда на услуги и в контекста и на предходни наши разследвания забелязваме, че от 20-те най-големи банки 13 присъстват в различните афери, различните видове ликс. Е, те е, просто е, не продават на тези фирми, но има един втори много печеливш за банките аспект, а именно влагане на парите и това вече, тогава вече банката не е в Панама, а в Люксембург или Швейцария. Колегата Кристоф говори за регионалните банки и общински банки, които също са, участват в този бизнес, както и всички останали. Има и други е, играчи, е, на които аз няма да се спирам. Това са да, адвокатски кантори, е, имуществени консултати, има много частни консултати, които работят като едно еднолично дружество и предлага тези проекти на близки и познати. Няма да ги изброявам тук. Мисля, че трябва да насочите вниманието си повече към банките, защото те са част от системата. Имаме и обслужване на едно гише, адвокатски, данъчни са кантори и други, е, това също не е изненада, както и някои аудиторски дружества е, и счетоводни компании. За да стане ясно за какво говорим, малко факти. Само в е, досиетата Панама участват, споменават над 500 банки. От тях около 30 имат връзка с Германия, германски банки, със седалище в Германия или работещи с Германия. От е, десете най-важни посреднически банки. Четири са от Люксембург, е, три от британските острови в Ла-Манш, два, в Швейцария, една в Монако. Така че очевидно всички тези банки, освен всичко друго, са и разположени на удобно разстояние. Получихме е, един, и имаме един имейл от служител на Мусак Фонсека в Люксембург от 2005 година, е, който казва, по принцип не бива да се изненадвате, че в Европа продажбите вървят много добре е, за една и за една седмица 115 е, фирми на фантоми на Мусак е, Фонсека са продадени от един офис в Люксембург. Не говорим за Панама, не говорим за Бахамските острови, не за другия край на света. Това става пред очите ни до нас надхвърлих времето, за това ще кажа само, че колегите от консорциума имат една чудесна справка за посредниците в офшор ликс и в Панама и в Бахамите. Е, това са над 24 000 имена е, които следват един и същи бизнес модел, който е вредоносен за обществото. Е, надявам се, че е, и те могат да застанат пред вас. Поканете ги и ги попитайте как си печелят парите. Благодаря. Председателят, и аз благодаря. Благодаря на господин Штроцек и на госпожа Штайн. А, сега ще дам думата на госпожа Кнус. Заповядайте. Добре дошла на госпожа Мин Кнус от е, финландската аудиовизуална компания. Раздали сме ви биографиите на всички журналисти, е, за да можем да си спестим представенето. Госпожо Кнус, имате думата. Благодаря много, че ме поканихте. За мен е чест да присъствам на това заседание. Е, изготвила съм документ с повече подробности, който съм ви изпратила, така че в презентацията си ще се спра на най-важното. Как работи превключването? по отношение на установените за Финландия факти, разделила съм ги на четири групи. Мисля, че тези групи са валидни за всички страни. Най-важната група, която трябва да се разгледа тук, са посредниците и по-конкретно банките, защото това е масиран начин за предоставяне на достъп до офшорни фирми. Най-важните случаи в Финландия бяха на Нордея и Мецо. И двете отчасти притежавани от финландската държава. Това са насите разкри... разкрития за Нордея. Само от Люксембургската а, служба на Норде има 400 офшорни фирми. Е, такива услуги се предлагат и от Швейцария, и от други страни. Повечето са в Панама, някои в Британските Вирджински острови. Те са активен клиент на Мосък Фонсека. Вече много добре разбирате какво означава някой да е клиент на Мосък Фонсека. Всъщност клиент е тяхната дума за посредник. Те използват всевъзможни нива на секретност, като номинирани директори, акции на приносител и фундации. Това е един пример. Това е част от име, имейл, написан от Люксембургската служба на Нордея до Мосък Фонсека. В него се казва, моля, заличете името на този номиниран директор, тъй като това е една жена, която вече 8 години не е между живите. Така че променете документите. Това е документ от 2008 година. Номинираният директор е починал през 2005 година. И така този документ няма нищо общо с Нордея, просто показва колко абсурдна е системата с тези директори фантоми. И така, има и други данни за издаване на документи с задна дата. Нордея иска от Мосък Фонсека да даде, издаде ем, пълномощно с задна дата. Те казват, да, разбира се, тази услуга, си стру, тази услуга има своята цена. С една година по-рано, ако издадем документа, 200 долара. С две години 350 долара. В работата си по Нордея и сътрудничихме с колеги от другите скандинавски страни. Те разкриха много непрозрачни заеми, и информация от срещи на Нордея с Мосък в Русека. И се вижда, че става дума за игра на котка и мишка. Появи ли се нов закон или нова европейска директива, те веднага реагират и търсят възможност да намерят нови решения или да се преместят в друга юрисдикция. Много интересни са тези обсъждания. Документите от Панама показват, че твърде разхлабените процедури продължават дори след предупрежденията. Няколко пъти шведските финансови органи ем, изпращат специални предупреждения на Нордея а, за това, че има сериозни проблеми с прилагането на правилата и, и мерките срещу избягването на пари, но нищо не се подобря. Друг важен случай е МЕЦО, финанска фирма, която отчасти е притежавана от финландската държава. Тук става дума за изпиране на пари. Съвсем накратко. Управителя на МЕЦО в Русия изпраща средства към собствената си фалшива фирма в Панама чрез МЕЦО. Е, продава продукти на руската фирма, но всъщност праща, плаща чрез панамската фирма, чрез частния си, шве... частната си фернанска, швейцарска банкова сметка а, към а, м... Нордея, Швейцария. След това същите продукти се из... продават на шведска фирма, но 6 пъти по-скъпо. И тези пари отиват отново в неговия джоб чрез неговата фирма Фантом в Панама. Това е възможно благодарение на анонимността на тази фирма и тайните сметки. Десетки милиони долари, злато и други ценни метали се, образ... се обработват от MOS фон Asset Management. Това е едно, ед, ед, едно звено на мозък Фонсека, което работи с още по-големи нива на тайна. Интересното е, че изглежда, че никой, нито една държава не се захваща с разследване срещу, мос, срещу Мосък въпреки че е, това е фирма, работеща в много европейски страни. Друго много важно нещо е в е, Финландия има дело в съда. Финландските данъчни власти твърдят, че панамските документи и нашия а, е, а, е, ни съдят за, а, за журналистическите разследвания. Те искат да им предоставим панамските документи и да им предоставим своята журналистическа работа. Това е най-агресивният такъв подход от всички страни засегнати в панамските документи. Много интересно защото Финландия е страната, която е на първо място в международната класация за свобода на медиите, така че е много интересно какво ще се случи. Това е заплаха срещу разследващия журнализъм, срещу използването на изтекла информация и срещу защитата на източниците на поверителна информация. И така, какво сме научили от документите от Панама, че трябва да се вземат предвид клиентите, посредниците, че прозрачността е най-важният елемент, че има твърде много нива на тайна, че е, търговските регистри по целия свят трябва да са напълно прозрачни и е, съдебното дело срещу журналистите и срещу подалите сигнали е, по изтеклата документация е нещо, от което държавата трябва да се засрами. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Конус. Благодаря на всички за препоръките, които отправиха към нас. Движим се с няколко минути закъснение, макар че започнахме с 10 минути закъснение. Надявам се да успеем да си зададем и всички въпроси. имаме в парламента двама определени съдокладчици, колегата Япаковът от социал-демократите и Петър Ячек от АЛДЕ, от групата на либералите. Двамата са докладчици ще получат сега думата за, по, за 5 минути общо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички гости днес. Днешната среща е много важна за нашата комисия. Искам да благодаря на журналистите и вътрешните информатори за документите от Панама и за другата изтекла информация, защото тяхната работа е доказателство за голям журналистически кораж – Разкрита е тъмната страна на най-богатите корупция, пране на пари, разкриват се сделки за изтещане за имена Путин, Асад и така нататък. моя въпрос е, тъй като наше общо желание е да променим системата, моят въпрос е Сблъсквали ли сте се с юридически прачки, Упражнявали ли върху вас политически натиск да спрете разследващата си е, дейност? Например, от страна на Люксембург след Люкслик. Е, кое законодателство според вас трябва да бъде променено? Законодателство касащо е, изпирането на пари и избягването на данъчно облагане. Благодаря ви. Благодаря. Кой желая да отговори от журналистите? Благодаря за въпроса. Що се отнася до юридическите прачки и политическия натиск, мога, мога да говоря за Белгия, не мога да говоря от името на всички колеги по света. В в Белгия има добра защита на източниците на информация, добра а, свобода на, на медиите, така че върху нас не е упражнявано политическо а, влияние. Адвокати са се опитвали да ни убеждават да не публикуваме дадени статии по а, ред причини но мисля, че колегите в други по-малко демократични държави или държави с по-ниска -по репутация по отношение на демокрацията не работят толкова добри е, условия. Е, може да добавите още един въпрос, колега. Интересуваме от гледна точка на журналистите кои законодателни актове, ключови законодателни актове според тях би трябвало да бъдат променени, за да можем да решим проблема с под посредниците, например. Много, много полезно би ни било след вашата работа по документите от Панама да ни отговорите. Госпожа Штайн засегна този въпрос. А, госпожа Штайн. Да, дявола винаги е в детайлите. Трудно да се каже кой точно законодателния актове. Трябва да се спре бизнес модела, за да не бъде легално, да не бъде законно, да остане скрит истинския собственик. Защото нещата вече стават незаконни, ако този собственик е, извърши нещо незаконно. И е, за това тази, е, и тъй като се гарантира анонимност на истинския собственик, е, фирмите почтенски коти и данъчните оаза си събират и престъпници. Няма микрофон за оратора. Аз ще бъда съвсем кратък. Много се радвам, че е, много от вас споменаха европейските банки. Затова ми се иска да, да ни кажете до каква степен са ви сътрудничали банките. Бихте ли да казали малко повече по този въпрос? Кой желая да отговоря? Госпожа Кнус? Аз бих могла да отговоря. No. Okay. Uh, in the case of, of Nordea... Специално за Нордея, влиянието на, на Нордея в северните държави беше доста uh, голямо политици и високопоставени личности работеха с Нордея. Проведохме разследване, включително и в Люксембург и мисля, че те се отнасят сериозно към въпроса заради публичния характер, който придоби въпроса. Когато взимахме интервюта, имахме някои проблеми, но те видяха колко голям е отзвука, така че в момента те се отнасят много сериозно към въпроса. Бих искал да добавя нещо. Бих искал да добавя швейцарска перспектива. Знаете, че банковата система в нашата държава беше а, променена Е, повечето офшорни фирми бяха основани в периода 2005-2006-2007, е, когато все още не бяха изменени европейските директиви за спестяванията. Но през последните 2-3 години те вече не работят с банки, а, а, е, а с адвокати, с адвокатски кантори, където регулацията е много по-слаба в сравнение с тази на банките. А, така че би трябвало да се обърне внимание на адвокатските кантори. Благодаря госпож, господин Цилман. А, Петър Ячек, съдокладчик по въпроса, има думата. Благодаря, господин председател. Искам да отправя благодарност към всички журналисти. Тяхната работа е много добър пример, може да служи за пример за работа в екип документите от Панама, според вас, само върха на айсберг ли са и какъв е целият размер на проблема, според, според вас? Що се отнася до схемите за избягване на данчното облагане, според мен, те са а, едни и същи по целия свят а, а, с фалшиви фирми и така нататък. По-важният въпрос е къде сме ние в тази ситуация. Къде са основните пречки, които са ни попречили да постигнем по-голям напредък по въпроса? Може би защото европейските правителства не смятат, че това е приоритет или пък защото сме неспособни да атакуваме достатъчно добре данъчните убежища. Госпожа Штайн вече каза, че в сърцевината на проблемите са а, фалшивите фирми, фирмите обвивки. А, и там трябва да има по, по-добра регулация. За бъдеще как да се гарантираме, а, че а, препоръките, които направим, ще бъдат взети предвид. Трябва да се упражни натиск върху правителствата и аз знам, че ще има съпротива от участниците в тези схеми. Това бяха две минути, принципно имахте една. Кой иска да отговори? Госпожа Штайно, журналист. Мисля, че парите са като водата, винаги намират път и това е причината, поради което за това е, е, стоят нещата. Има много противоречиви интереси, включително и в правителствата, знаете го не по-добре от мене. Въпросът е фирмите да бъдат конкурентоспособни, за това не се и създават необходимите стриктни разпоредби и мисля, че дали пък е възможно на международно равни равнище да се направи изобщо нещо срещу тези фирми фантоми. Това е голямото предизвикателство всички държави да бъдат задължени, да бъдат привлечени към тази кауза. За мен това е стъпката вярната посока. Господин Штоце казва председателя, бих се върнала към първия въпрос за размера. Неодавна в информацията за Бахамските острови видяхме, въпреки че медиите не, не вдигнаха толкова шумно и там става дума за 175 000 фирми, горе-долу колкото първата част от досиетата Панама. Това не са 100% достоверни данни, но експертите смятат, че при Мусак Фонсека това е годишния обем. за 20-30 години и сме разгледали дейността на Мусак Фонсека и това дава представа за обема. Председателят, има ли допълващи въпроси? Добре е да подчертаем, че основните законодателни стъпки трябва да се вземат извън Европейския съюз и извън 21-та юрисдикции, споменати в досиетата на Панама. Това ще допринесе за повече прозрачност. Ако в... има публична информация за действителния собственик на фирмите и така нататък, това може да се постигне чрез политически политически натиск върху съответните държави. Това е едното важно. И второ, обмен на информация. ОИСР започна, както знаем, да работи в тази посока, но основните законодателни стъпки трябва да се предприемат извън Европейския съюз. Затова Европейския съюз трябва да окаже натиск. Благодаря, господин Клерикс. Сега по политически групси. Господин Дариуш Росати от НП има думата. Аз също бих искал да благодаря на журналистите и за това, че се отзваха на нашата покана. Дадохте ни много, очертахте много подробна картина на тази, бих казал, патологично явление. И имам два-три въпроса, които ще поставя набързо. Основно, кои са вратичките в европейското законодателство в директивата за борба с изпирането на пари? плюс директиви и регламенти относно обмен на данъчна информация. Какво смятат нашите гости? Какво ще е необходимо да направим? И е, второ, какво, каква е грешката на държавите членки? А какво не са въвели от европейското законодателно? Описахте тук редица случаи. Е, те се дължат на недостатъчно приложение на европейското законодателство от държавите членки, може би. И накрая е, е, има редица съблазнителни моменти за създаване на а, фирмите фантоми, данъчни облегчения и анонимност. Какво може да направи Европейския съюз по въпроса? Да, съгласен съм, има нужда от преговори, политически натиск, но какво можем да направим ние, за да задължим гражданите и фирмите в Европейския съюз да дават информация за всички тези дейности, е, офшорни дейности или в данъчни обежища? Благодаря, казвам казва председателят. Това е много важен въпрос, който ще получи своя отговор едва в края на дейността ни, но за сега кой ще ни отговори? Госпожа Штайн. Искам да подскажа нещо. В панамските досиета имаше европейски примери, да речем, министър-председателя на Исландия, но там грешно грешката не беше законодателна, простъпката беше морална. И ако сега си задаваме въпроса как да променим законите, можем да говорим за регистри, които да бъдат свързани, да се обменя информация, всички държави членки да участват в този обмен на информация в самите държави да се обмени информация и да не се укрива. И това би трябвало стъпка по стъпка да се направи. Председателят, благодаря господин Цилман. Искам да кажа две неща. Имаме тесни връзки в Европейския съюз и всички следим нещата. Нещата са по болезни. Първо, аз ще кажа две неща. Първо, изпълнението. Е, има регистри на действителните собственици, но там не се вписват собственици. Това предполага изпълнение на законите от държавите членки. И второ, да се погрижим за лицата, подаващи вътрешна информация, така наречените whistleblowers. Случилото се с Панамо, досиетата Панама би трябвало да допринесе в тази посока. Това трябва да направим да, как я ще кажа, както колегата, прозрачност, регистри, които да са публични и по-тясно сътрудничество между данъчните власти в Финландия, например. А, трябва да има по-тясно сътрудничество, отколкото в момента и включително при разследването от медиите. Благодаря. Дариуш, имаш още няколко секунди. Ако искаме да изготвим черен списък на страните, които да бъдат разследвани на първо място, е, като данъчни обежища или е, осъществяващи дейности, които подпомагат е, укриването на данъци. Какво бихте предложили? ние ще трябва да организираме дейността си и може би да тръгнем от държави, е, където тези практики са обичайни. Какво бихте подсказали вие в това отношение? Председателят, има ли някой, който да, да отговори накратко на този въпрос? Ще се намери ли кой? Да, е, Да, темата бе отбелязана. Благодаря. И е, сега ще дам думата на господин Петър Симон от Социал-демократическата фракция. Вие говорихте за провинциалните банки, така наречените ландесбанки е, и говорихте за тяхната връзка и в това, което четем от документите на журналистите Обермайер се цитират няколко банки. Първо, имате ли информация по-конкретно за дейността на тези е, банки? И второ, кои са клиентите? И трето, кои ресори са обект на предполагаемото насърчаване от тях. Е, е, за сроковете, да, вярно е, ние разполагаме с данни и то не само за провинциалните банки, но и други банки, които са преустановили подобна дейност. Дали са напълно преустановени, не смея да кажа, но има случаи на банки, които са спасени от държавата в последните последните години, да говорим за преди 5, 6, 7 години. Според мен е, е, нещата не са различни между частните е, банки и тези банки. Обикновено се действа чрез филиали в Люксембург, Швейцария или в друга страна действието, обичайната дейност е абсолютно рутинна и всеки дебна. Е, има банки, които са много е, силни в корабостроенето и това е също много широка сфера и във връзка с досиетата Панама, както и в казаното от нас, е, количествения фактор играе роля. Но общо взето това са обичайни рутинни дейности, както и другите банки. Петър, ще допълните ли нещо? Втория ми въпрос е към господин Цилман. Казахте, е, че се е, аутсорсва due diligence задължението. Е, в Швейцария обаче това такова аутсорсване, аутсорсване не е възможно. Но мен ме интересува за Европейския съюз. Е, е, ние имаме законодателство. Занимавали ли сте се с нарушения на задълженията по отношение на due diligence от страна на големи европейски банки?

Да, занимавал съм се и трябва да кажа, че задълженията на ГАФИ изискват е, да има съответен адвокат, който да е, отговаря, когато няма подпис. В Швейцария обаче не се действа така. Това е причината, поред да се търсят швейцарски адвокати. Например, в 2015 година е, това е съвсем прясна информация, 90% от фирмите на Мусак Фонсека се ръководят от адвокати и те прилагат точно е, този, този трик, както би го нарекал, с назначен директор. Не сме намерили информация на германски адвокати, особено в Женева, истинско гнездо на този бизнес малък, но изключително печеливш председателят, е, господин е, Штирц. Искам да разкажа един пример от Германия. Е, за да разберете как става. В една хамбургска банка имаше доста заобикаляния на съдебните решения и е, там се оказа една фирма, която, в която банката има 24%. И виждаме, че за да се избегне е, спазването на разпоредбите, се включват не само е, работещите, но и съпрузите им, и адвокати и така нататък. Цитирам случаи от действителността, от практиката практиката. Благ... Е, Петър, имаш 3 секунди, но няма виждам да говориш. Госпожа а, е, Пирко Руонен Лернер от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председателю. Първо е, поздравления към журналистите за свършената работа. Надявам се, че вашия международен консорциум ще продължи своята дейност. По повод е, информацията и разследванията, как можем да ви помогнем ние като Европейски съюз? Досиетата Панама ясно сочат, че това е данъчно убежище със специални е, правила. Тут очевидно трябва да имаме данни от националните бази данни извън Панама. И за това искам да ви попитам. Какво ви е необходимо за вашите разследвания? Какви проблеми констатирате за финансиране на имуществото? Как получавате информация от държавите членки? Какво мислите относно прозрачността на е, имуществените отношения в условията на националното законодателство. В Финландия неодавна констатирахме, че имаме модел на открито имущество, където ясно може да се провери кой е всъщност собственикът. Този модел на листвани на борсата предприятия трябва да се разшири и да обхване всички видове дружества, акционерни и така нататък. Някой ще отговори ли, пита председателят. Е, когато, когато вие решите, господин Кнус, е, въпросът е на фински, аз ще отговоря на фински. имущественият регистр несъмнено е важен. Известно е, че в Финландия имаме постигнати успехи. Ще разширим нещата, така че и в Финландия ще стане трудно да се укрива имущество. Това е важно. Въпросът е ще мине ли този законопроект през парламента. Е, регистърът в Панама, там прозрачен регистър няма, разбира се, е, има е, фиктивни директори, фиктивни фирми. Е, това са именно условията в данъчните убежища. В досиетата Панама стана ясно как стоят нещата. От страна на журналистите ще има ли още отговори, пита председателя господин Цилман. Е, да, сигурно ще бъде полезно да имаме открит от регистър. Е, това е най-важното за адвокатите, банките и посредниците ще бъде доста по-трудно да укриват своите клиенти. Следващия въпрос е обаче е, че тогава ще се появат е, е, сламени човеци, штромани. Нека не забравяме, че трябва да се действа двупосочно. Едностранно не можем да постигнем нищо. Вернер, кой ще зададе въпрос? Имате още една минута. Ще... Благодаря. Сега не знаем къде са източниците, но знаем колко важно е да защитим хората, подаващи информация, whistleblowerите. Какво е вашето виждане на журналисти по този въпрос? Какво може да направи Европейския съюз? И второ, смятате ли, че в последно време има повече изтичане на такава информация? Е, струва ми се, че общественото внимание е заострено по този въпрос. Може ли Европейския съюз да направи нещо, за да продължим по този път? Това е важен въпрос за вашите разследвания. Председателят, благодаря. Кой ще отговори? Госпожа Штайн. Люксембург е една от страните основателки на Европейския съюз. Двама от журналистите от Люксембург са дадени на съд. Това е недопустимо. Този случай за мен показва, че вътрешните информатори трябва спешно да бъдат защитени. Председателя, напълно съм съгласен с вас, Михаил Тойрер от Алдем. Благодаря, господин председател. Като координатор на АЛДЕ искам да благодаря на журналистите за тяхната работа. Ние също настояваме за по-добра защита на вътрешните информатори. Много съжалявам, че господин Обермайер не можа да бъде включен по технически причини. Надявам се да успеем да поправим това скоро. Имам следния въпрос. Е, вие казахте, че посредниците в Люксембург, Германия и други европейски държави е, посредничат за създаването на фирми Пощенски кути. Е, вие смятате ли, че банковият надзор е упражнил достатъчен контрол? за да се установят техни действия в нарушение на европейското право. Господин Штроцик, вие казахте, че има и а, личностни а, връзки между Мосак, Фонсека и посредниците, и в това число и банките. А, вашата разследваща дейност Успява ли е да установи, че член на семейството, примерно на син на фамилията Мосак Фонсека, е работи в германска банка? И третия въпрос. А, успяхте ли да разговаряте с господин Юрген Мосак, за да обсъдите с него този въпрос? председател, господин Штроцик, обърнаха се към вас. Да, към мен се обърнаха. Не сме говорили с Юрген Мосак, само кореспонденция сме се разменили. Ние наистина казахме, че член на фамилията Фонсека различен от е, е, Юрген Фонсека, е, чийто мисля, че не син, а племенник е бил на практика в швейцарски филиал на Германска банка. Поне това знаем към днешна дата. Банката също така не отрече тази информация. Така че сметам, че тя е достоверна. по първия въпрос искам да тръгна малко по-отдалеч. Трябва да сме наясно, че тези сделки, този бизнес, както от страна на банките, така от страна на посредниците, адвокати и така нататък, и от страна на МОСАК, Фонсека а, се намира, а, е съсредоточена в Германия или поне в немскоязичното пространство. Това е доста далече от а, Панама, но това е така и не е така. Защото а, Дрезнер банк имаше филиал в Панама а, и заради това а, много банкови служители, обучени в Хамбург и Германия, са заминали за Панама и там са започнали да работят в Мосак Фонзека. и са си сътрудничали с други бивши служители на Дрезнер банк. Тези хора се познават, защото са работили бюро до бюро и са ходили заедно на почивка това са връзки не от типа на колеги, които са се срещали на конференции и така нататък. А, това ядро, проистекло от края на клона на Дрезнер Банк, а, има голям принос за това Мусак Фонсека да играе толкова а, голяма роля в немскоязичното пространство и то не толкова Германия, колкото Швейцария. Председателя, благодаря. Допълнение има ли? Михаил Тойрер има още минута и 20. Още един а, въпрос относно банковия надзор. Господин Штроцик, вие почетахте още веднъж каква е била ролята на банките. Госпожа Кнус също представи един модел от типа на данчната въртележка. Имате ли информация за това, че не се е справил банковия надзор или по-скоро става дума за пропуски в законодателството? Благодаря. Кой от журналистите смята, че може да отговори? Аз ще отговоря последния начин. Банковия надзор а, а, ни остави впечатление, че не винаги а, е наясно какво се е случило или поне не, не беше толкова прозрачен към нас журналистите. Може би господин Штроцих може да прецизира това, което каза ние сме, разговаряхме с Бафин, германския банков надзор, така че мога да говоря за тях. А, има значение дали на банковия надзор може да се покаже е, как текат, е, протичат процесите в банката за проверка на клиентите и така нататък и е, се работи с помощта на един е, чеклист, списък по който се отбелязва. Ролята на Бафин не е такава, че да бъде достатъчна да проверява доколко функционални са системите. Поне това констатирахме в Германия. Председателя, благодаря. Ето тук можем да продължим ние да работим. Следващия господин Стелиос Кокукло е, от името на Обединената левица. Have uh, made and us here. Мисля, че всички неща, които е, журналистите тук казаха, са много важни. Всички те подчертаха колко важна е ролята на подаващите сигнали и че е крайно време на европейско равнище да се предприемат сериозни мерки за защитата на подаващите сигнали. Хората, които са подали сигнали като тези с е, люксембургските документи, не, е, трябва да е, получат закрила, а не да бъдат наказвани от съдилищата. Хората като Сноуден също е, трябва да получат закрила. Бих искал да попитам всички журналисти, които се изказаха тук следното. В Европейския парламент наскоро гласувахме не всички от нас а, го подкрепиха, но скоро гласувахме за защита на търговската тайна. Моето предложение, е, имате ли сега вие прави, пр, предложения за възможна закрила за правата на журналистите да разследват подобни проблеми? Тоест, какво можем да направим ние за вас, за прозрачността, за да улесним вашата работа, за да се постигнат по-добри резултати? Нямам микрофон. Maybe one, one element... Един елемент, който трябва да добавим към този дебат е използването на шифриране на данни, което е важно за нас, за да можем да обменяме документи. Шифрирането на данни е важно и е, е обсъждана тема във връзка с борбата срещу тероризма. И достъпа на властите до такава информация е тема, която се обсъжда но същевременно и ние в Международния консорциум на разследващите журналисти използваме ам, шифровано предаване на информация и ако наистина искате да ни се предоставя информация и подаващите сигнали да могат да се свържат, свържат с нас, ам, ни... Благодаря, колега. Имате ли още въпроси? Искам да задам въпрос на господин Клерикс. Вие казахте, че във всяко журналистическо разследване типичният отговор е бил нещата, които правим, е, са съгласно закона. В такъв случай смятате ли, че има закони, които трябва да се променят, за да може цялата система да стане по-прозрачна и да се улесни вашата работа? Имате думата за разяснение. Както по-рано подчертах, трябва е, най-вече да се променят законите в данъчните обежища, т.е. в тези юрисдикции, които предоставят възможност за анонимност. Това е, са най-важните стъпки. В Европа мисля, че е важно всяка държава членка да предоставя добра гаранция за защита защитата на източниците на журналистите, за да можем да си вършим работата. Белгия го прави и е добър пример в тази област. Що се отнася до подаващите сигнали, едно е да бъдат защитени срещу съдебно разследване по-късно, друго нещо е да мислим за бъдещето на развитие на живота им. Вие сте подали сигнал, работите в фирма, следващата седмица трябва да търсите друга работа. Това е. Кой ще ви найме на работа при положение, че сте подали сигнали срещу предходните си работодатели? Това също трябва да се има предвид. Благодаря. За... Откривам следващия кръг изказвания. Свен Гигол от Зелените. Благодаря. Смятаме, че тази комисия за разследване е много добър шанс да се схвърли светлина върху най-тъмните елементи на световната економика, но в Европа все още няма защита на подаващите сигнали. И тук искам да се обърна към Жан-Клод Юнкер. Не ни трябват допълнителни консултации за защитата на подаващите сигнали. Трябва ни конкретно законодателно предложение и то ни е необходимо сега. Днес, на обяд, на пресконференция ще представим един електронен инструмент, на приложение, казва се EULIX, по който могат да се подават сигнали за нарушения на европейското право, злоупотреба с власт и други нарушения в европейските институции и в други области. В Швейцария на И, и затова, е, затова с изключение на Швейцария, останалите журналисти може би могат да отговорят за подобни и такива ситуации. Както казах по-рано, мога да се изкажа само по отношение на е, областта, в която правя журналистически разследвания. Тоест, в е, Кипър имаше проблеми, тъй като истинските собственици не бяха идентифицирани а, имаше анонимност, имаше посредници, а, рус... свързахме се с Руската банка. А, а, техният отговор беше напълно безсъдържателен. Така че ето, това е един проблем. А, през 2008-2009 година а, е, са били извършени тези сделки и е, тогава е било престъпление да не се предоставя името на действителния собственик, но няма и до сега нито един случай в Европа, който да е бил наказан. Случай на непредоставяне на името на действителния собственик. Госпожа Кнус, е, в Мецо, при случая с изпирането на пари, това е единствената последица беше, че управителят е бил уволнен, но полицията не разследва случая. Доста странно е това. Може би те си мислят, че това е някаква руска дейност и, и е, че всъщност не попада под ударите на финландското право, но за мен е много странно подобно нещо да се случва в Европа и да не се разследва. Що се отнася до нарушенията на правото, ако става дума за защитата на източниците на журналистите, както ви казах, в Финландия тя може да се разкрие само когато има много тежко престъпление, при което се, санкцията е повече от 6 години затвор. Но до сега такъв случай не е имало. Но това е, това е единственото изключение от правилото за защита на източниците в Финландия. В интервю, което направих с Европол във връзка с панамските документи, където се разполага основното звено за финансово разследване на Европейския съюз. Те каза, че при повечето от такива финансови разследвания се сблъскват с офшорни фирми. Те виждат офшорни фирми непрекъснато и навсякъде, така че в Панамс в Комисията по панамските документи, канете, поканете не само Мосък, Фонсека и Люксембург, а и полицаите, които се борят срещу организираната престъпност. Те се сблъскват непрекъснато с такива ситуации. За нас е, е много по-трудно да напишем една статия, в която да обвиним някой, че е извършил престъпление. Не можем да пишем само за това, което сме видели в документите от там нататък. Прокуратурата е, трябва да се занимава с обвиненията и с е, преценка къде и как точно е бил нарушен закона. Така че и Европол може да допринесе. Благодаря. Останаха няколко секунди. Сега господин Дейвид Купер е, е, има думата за Европа на нациите и свободите. Благодаря, господин председателю. Много интересен разговор, но всъщност това е нещо, което знаем от много години. По никакъв начин не сме изненадани. Всички в бизнес средите знаят за тези практики. И искам да се обърна към журналистите и да кажа следното. Да, искаме изпирането на пари да е предмет на подаване на сигнали. Това е ясно. Обаче не може подаването на сигнали да бъде легитимизирано, защото ако всеки е, реши, че има право, когато си пожелае да разкрива поверителна информация за фирмата, с която, е, в която работи, е, това е недопустимо. Трябва да има някакъв риск и за подаващите сигнали, и е, за журналистите. А, освен това, не казвайте, че подаващите сигнали не могат да си намерят работа. Такива хора могат да си намерят отлично работно място някъде тук в Брюксел. Трябва да има защита. Благодаря, госпожо Штайн, имате дума за отговор. Не става дума само да се легализира разкриването на тайни, но примера от Люксембург сочи ясно, е, че с а, двамата журналисти, подведени под отговорност, ясно е, че те са действали в обществен интерес на всички европейски граждани. Цялата информация, която която подадоха. Интересува всеки европейски данакоплатец. И според мен е пределно ясно, е, че е абсолютно погрешно такива хора да бъдат изправени пред съда. Председателят, е, благодаря господин Деркс. Е, да, отговор е много просто. Обществен интерес. Точка. Има Европейски съд на за правата на човека, където има няколко дела и при е, решения точно по тези въпроси. Не може всичко да се изнася и да се размахва на улицата, но говорим за информация от обществен интерес. Дали ще е LuxLeaks, дали ще са досиетата Панама, дали ще е нещо друго. Това е критерия. Господин, господин Штроцик, господин Ипер, вие зададохте въпрос. Е, можете да допълните. Благодаря. Микрофон за оратора микрофон. Благодаря за интересния отговор. С това, което мен ме тревожи е, че Европейския съюз ще се скрие за това и ще бъдат информация ще се разнася. Говорим за, за, за законна информация. Но трябва ли и отделните държави членки да, да действат от своя страна, а не да чака непременно ръката на Европейския Европейския съюз да разреши въпроса. Тук можем да се намесим и в бившите колонии, казва председателя. Обръщам се към нашите гости, казва председателя. Желая ли някой да вземе отношение по засегнатата тема? Това е пет от петия лик. Какво ли Панама, Китай, Швейцария, Люксембург и оттам насетне. След първия случай всеки си помисли, че трябва да се спасява, но се разкриват нови и нови непорядки. И нещата им трябва да бъдат уредени, но не, не разрешим ли въпроса с офшорните фирми? фирми, ще се създаде нов див запад. Е, така че трябва да се търсят възможности. Е, имаме такива решения, е, както имаме за насилието над деца, за тероризма и други подобни. Така трябва да третираме и подобни измами. Говорим за крупна престъпност. Председателят благодаря госпожа Барбара Капел Господин Коб, Кобърн, имате, имате думата. Госпожа Клос, последно. Съвсем накратко по повод казаното от вас за различните ли, афери, ликс. А, както каза Кристоф, обществения интерес. Това е основното за разследващата журналистика. Не, не можете просто да насипете материала в интернет. Трябва да имате ясна позиция а, а, какво искате да сторите с тази тази информация, кой ще прегледа материала, кой ще разследва тази информация. За това е важно е, да се позовем е, на обществения интерес. Сега госпожа Барбара Капел. Благодаря уважаеми господа и госпожи и господа журналисти, вие успяхте да разкриете най-крупния скандал в финансовата сфера с публикуване над 1 милион документа е, и над 200 е, фирми фантони. Заслужавате най-голямо уважение за това. Най-важното е, че успяхте да събудите съзнанието на европейците и на хората в целия свят, че това са важни теми, защото бюджетът на Европейския съюз е, губи милиарди евро ежегодно поради неплатени данъци, а те потъват на международно ниво. Е, ЕС се опита да вземе мерки за повече прозрачност. Днес отново се потвърждава възможността на това е, имаме вече от до година обмен на информация между страните, е, второ е, по-справедливи и по-стабилни данъчни системи. Днес нееднократно се каза, че обаче се нуждаем от международен подход. ОИСР има своите 15 дейности по БЕПС и освен това трябва да има списък на данъчните обежища от страна на ОИСР. Е, знае се, че Швейцария, Великобритания, САЩ пред, са сред най-крупните територии на данъчни обежища. И аз се обръщам към госпожа, господин Цилман и колегите му. Смятате ли, че има списък, има смисъл от такъв списък или трябва да се търси прилагането на правото в тези е, държави. И второ, е, ролята на разследващите лица и журналисти. Бе предложено неодавна друго решение – етичен кодекс за данъчните консултанти и банките. Смятате ли, че това е достатъчно или трябва да се стигне по-далече от просто ам, етичен кодекс или се нуждаем от конкретни мерки за госпожа Капел е, сериозно прехвърлихте времето. Вместо минута две, две и половина и отгоре. Господин Троцик, е, ще започна, защото ми хрумва нещо пресно. Закони има и по отношение на съответствието и due diligence и нови разпоредби, но има и една причина, поради която според нас германските банки изнасят, така да се каже, деликатните си сделки в Швейцария или Люксембург. И ако ще говорим за етичен кодекс, трябва добре да го премислим. Ние сме подготвили обаче нещо, което би довело до това тези Опасяваме се, е, че както в миналото тези сделки ще бъдат изнесени е, на други територии. В миналото се е случвало големи банки, които действат на национално ниво, под заплахата от някакво неблагоприятно развитие, отиват в чужбина. Има ли желаещи да допълнят? Господин Цилман, ще ни кажете ли нещо? Да, хубаво е да има предложение, черни списъци също играят, но, но в Швейц... и в Швейцария е, имаме в това отношение успех при банките, но имаме големи проблеми с адвокатите. Има обаче препоръки на групата на международните разследващи финансови престъпления. Там можете да почерпите а, опит, но в случай като а, Швейцария и Кипър проблема са вратички. Говорихме за БЕПС, говорихме за и разследването, говорим за адвокати, но не, не можем години наред да работим с банки, които вече не, не, не работят. Трябва да се акцентираме върху действащите банки. Председателя, да, понякога, за съжаление, политиката действа ретро. Това ни е проблема. Нидермайер. Искам да благодаря на всички за това, че дойдоха. Мисля, че е, ни помогнахте много в нашите разсъждения. Мисля, че през месеците, които предстоят, ще, е, ще продължим все по-добре да разбираме нещата. Мисля, че трябва да разберем как работи е, системата. Не е достатъчно да разберем, че някои интересни хора притежават интересни суми на интересни места. Е, трябва да, да, да познаваме механизмите. Е, искам да задам два въпроса едновременно. Първо, в LuxLeaks е, и в Panama Papers има, има разлики. При LuxLeaks е, беше по-просто. Ставаше дума за фирми, за избягване на данъчното облагане заради пропуски в законодателството, докато документите от Панама са доста по-комплексни. Там става дума за незаконна дейност от най-общо естество, корупция, изпиране на пари и така нататък. И размерът е доста по-голям. Има а, има разлика между двете и, и споделяте ли вие това впечатление? Втория въпрос. Смятате ли, че дейностите, разкрити от вас, са а, са незаконна дейност на е общ смисъл или са само в кавички и данъчно, избягване на данъчното облагане. и позволява а, изнасяне на средства от Европейския съюз, Съединените щати и други юрисдикции. Вие също говорихте по-дълго, госпожа Штайн. Най-различни са дейностите. Мисля, че стана ясно. Средната класа във всяка една държава желая да си спести от данъци. Засегнете се както те, така а, и престъпниците. Тук става дума за престъпна дейност, която трябва да бъде скрита. Що се отнася до комплексността, за нас документите от Панама не непременно бяха по-комплексни. Те бяха много големи като обем работата по документите от Панама на места беше дори по-просто, отколкото по документите от Люксембург. Но вие правилно посочихте, че в LuxLeaks ставаше дума за пропуски в данъчното законодателство, а случаите по документите от Панама бяха доста по-разнообразни и оставките, които бяха подадени, бяха направени по най-различни поводи и много често причината беше морална. Документите от Панама бяха доста по-многопластови и заради това а, а, трябва много да помислим по въпроса какво трябва, откъде трябва да почнем, за да сложим край на тези сделки. Господин Клерикс. Съгласен съм с Юлия, че LuxLeaks бяха много по-сложни. Не знам дали някой от вас е чел, но тук става дума за висша математика. Много е, много беше трудно за разбиране, много беше трудно за нас да разберем за какво точно става дума в тези а, е, сделки. Докато в документите от Панама принципа е много, много прост. Аз не желая да влиза в полезранието, не бих, желая да, е, не бих желал да бъда свързан с тази банкова сметка и парите по нея. И това е възможно, защото 21 юрисдикции позволяват на тази система да съществува. За каква цел е използвана системата, законно или незаконно, е, желая да цитирам Делапиер, когато интервюирахме. Той каза, че през целия си живот не е срещал човек, който да е създавал офшорна фирма за повече прозрачност. Така че дори тази офшорна компания да е използвана и за законна дейност, тя е създадена за да прикрие нещо. За бизнес партньор, за да се скрие определена стратегия. Причините за това желание да се скрие човек може да са различни, заради развод, заради бизнес партньор и така нататък. Всички офшорни компании се използват за прикриване на законови или незаконови сделки. Да, Белгия по исторически причини а, а, крие пари. Ала Гомеш за социал-демократите. Благодаря ви, че дойдохте. Моят въпрос е следния. Масар Фонсека е първата а, от а, големите компании. Тя работи с банки, адвокати, финансови консултанти и така нататък. Бихте ли могли да ни кажете дали работите, дали разработвате случая на другите три големи, освен а, Масад Фонсека? Опитвали ли сте се да намерите повтарящ се модел, а, по който се работи за изпиране на парите, съхранявани в данъчните обежища. от е, укрити данъци, предобите чрез корупция, организирана престъпност. Има ли повтарящ се модел? Има ли модел, по който парите се връщат в страната и се изпират? Е, е, в моята държава имаше данъчна амнистия през 2005 година, след това 5 години по-късно отново. Мисля, че по същия начин стоят нещата и в Португалия заради работата на тройката. Установили сте такъв модел? Благодаря, да. Мисля, че също не е лесен въпрос за журналиста, който трябва да се зададе и на комисията, и на страните членки. Има ли доброволци да отговорят? Аз ще се опитам да отговоря на последната част от въпроса, свързана с данъчните амнистии. В Германия имаше, е, не се налагаше е, наказание, ако човек сам подаде сигнал за себе си. Но там целевата група беше друга. Аз смятам, че е, който създаде офшорна фирма и се консултира по този въпрос с адвоката или банкер, е отишъл една стъпка по-нататък и има повече криминална енергия. Аз смятам, че тук става дума за хора, които са имали най-обикновена сметка в Швейцария или са притежавали пари на други места, които не са могли да бъдат причислени към тях. Госпожа Штайн, по първата част – със сигурност с много устрем ще се пуснем да работим, да разработваме и останалите три фирми. Но е вярно, че като структура нещата не са нови. Изтеклата информация ни позволява не само съвсем конкретно да ги огледаме, а и да привлечем вниманието. много е трудно да се установи наличието на престъпления мисля, че никак не е ясно, а, когато човек разполага само с много малко данни за дадена фирма, а, да, да работи само върху тях. Благодаря ви много. В по-нататъчната ни работа активно ще обменяме мнение с компетентните отговори. Констанс Легрип за ЕНП. Благодаря. Нека първо да благодаря на разследващите журналисти за това, че откликнаха на нашата покана и направих изключително интересни презентации, които хвърлиха светлина върху много интересни факти. И лека по лека започваме да разбираме големите е, вериги и процедури, които се използват в световен план като бизнес модел и за измами, и за укриване на данъци, и за изпиране на пари със сътрудничеството на класическия институционализиран банков сектор, правни фирми, офшорни възможности. Имам един въпрос, тъй като много неща вече бяха казани за състоянието на европейското право в момента, за различните вратички, е, които са налични в Европа. Темите бяха засегнати от много колеги, получиха своите отговори. Затова искам да се върна към друга тема – подаващите сигнали. И вие, господин председател, нееднократно сте настоявали колко важна е ролята на подаващите сигнали. И е много важно да се предвидят конкретни действия, за закрила на подаващите сигнали, вземайки предвид тяхната роля. Благодаря. Темата вече е обсъждана подробно, но тя е очевидно е от изключителна важност за нас. Е, е, господин Цилман, виждам, че давате знак няма кой знае какво да добавя от една страна. Е ясно, че законите трябва да бъдат променени, е, че да се предвидят по-сериозни наказания. Това първо. И е, разбира се, въпроса за прозрачността е много важна. Тя има пряко отношение към подаващите информация. Като говори, ако имахме информация за действител, задължителна информация за действителния собственик е, на фирма, фирмите, нямаше да се стигне до там. Несъмнено трябва да се промени закона, така че е, хората, подаващи информация, да не попадат под ударите на закона и да не отиват в затвора, но трябва и действително да се поставят високи изисквания за прозрачност, така че да не се, да, да се затрудни значително извършването на подобни мащабни деяния. Благодаря. Да, и в Дания се беше появил един а, диск с. А, данни, който беше пуснат в обращение, така че да помислим. Благодаря. Не виждам други желаящи да направят изказване. Е, нямаме много време има още седем имена за спонтанни изказвания. Моля, опитайте се да се поберете в 30 секунди, ако не максимум 20 минута. Und dann Herr Borgezzo, Matt това са имената на записалите се за изказване до сега. И така, Бертокел, благодаря. Е, въпросът ми е към господин Цилман. Ако разбрах правилно, комисията трябва да насочи вниманието към юристите. Там регулацията е доста по-рехава, отколкото в банките. Искам да ви попитам, говорите за юристи в Европейския съюз или в Швейцария и други юрисдикции извън Европейския европейската територия. Какво имате предвид а, като уредба за правни кантори, за банки, а, за да се прилагат или не и в Европейския съюз и е, извън него. Подскажете, моля, какво може според вас да направи този парламент, за да осъществи... За... за... Сега господин Цилман ще отговоря въпроса на Дъщувам въпроса директно. В Швейцария адвокатите имат самоконтрол. Няма такова като банков надзор. Това е наистина професионален контрол. Според експертите действа. Оттам трябва да се тръгне. Това е важна част от дейността на Мусак Фонсека в интерес на други държави не зная дали е, в Швейцария това ще може да се направи. Сега за германските адвокати нека кажат колегите от Германия, аз тук не зная. Накратко, да налага се да бързаме. Кратък отговор е, от видяното и прочетеното в Германия ролята на адвокатите не е толкова голяма в тези афери, по-скоро банките. Фабио Димаси, Гуе аз е, имам въпрос към колегите от Хамбург, защото я аз съм от там. Е, отново се развяха много кирливи ризи днес. Е, ние самите не сме, не се сблъскваме за първи път с това законодателно. Да ви попитам, смятате ли, че е възможно в а, нова директива на Европейската комисия, така наречения номиниран директор, да присъства като собственик в края на краищата. Една фирма обаче трябва да може да реши кой ще го управлява. И второ, ако се предвиди черен списък за данъчни обежища и фирми, не трябва ли да се обхване и САЩ? И ако прага се свали от 25 на 10% на участието, за което говорихме, какво ще, какъв ще бъде резултата? Госпожа Штайн, накратко, на първия въпрос не, на втория да и на третия ще видим. Да, Чудесен отговор, казва председателя. Ние ще си направим заключенията от казаното. Госпожа Молис Коткаро. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря, че ми дахте възможност като британски представител, който е силно ангажиран за борба срещу данъчните обягвания е, и е, е, е, укривания. Кът, в панамските документи се оказва, че почти половината от фирмите фантоми са в британските Вирджински острови и е, територии с доста е, неясни отношения с е, Европейския съюз през Великобритания, особено Лондон. Връщам се към журналистите. Е, Съгласни ли сте с моята, моето усещане, че Великобритания е в центъра на всичко това? А, и достъпа до информация а, от панамските документи ни помогна да видим основните играчи. А, а, какъв е вашия коментар за британската позиция? Да, интересен въпрос. Какво ще правим с Великобритания и множеството и фирми Антони? Кой ще отговори господин Цилман? Uh, uh, да, действително има много офшорни фирми, които са е, учредени на британските Вирджински острови и действително има основания да се вярва, че това е по-голямата част от фирмите. И при изпирането на пари има особено голяма опасност да средства на укрити като данъци да бъдат в последствие изпрани чрез собственост в Лондон. Така че Великобритания има своя дълг тук да се погрижи този тип сделки да станат много по-прозрачни. Благодаря, Сирпа Пиети Кайна. Благодаря. Нека първо да подчертая голямото значение на защитата на подаващите сигнали. има посочване на темата във връзка с директивата за злоупотреба на пазара. Моят въпрос е следният. Може ли да ни предоставите повече информация от тази, която ни предоставихте до тук? Благодаря за предоставената до тук информация за, е, за това до каква степен тези случаи са взаимосвързани. И а, дали европейските правила са избегнати или са нарушени? И трети въпрос. Този тип а, дейности свързани ли с дейността на политици, които а, нарушават възможностите за прилагане на европейското право, независимо от това дали става дума за проверката за добросъвност или, добросъвестност или изпирането на пари. И накрая по отношение на автоматичния обмен на информация. Смятате ли, че насоките са достатъчно адекватни за справяне с проблема? Кой иска да отговори? Въпросите вече бяха поставени частично. Госпожа Клоус, ще, ще кажете ли нещо? Не? А, Well, the first question was... Първият въпрос беше, можете ли да ни предоставите повече информация? If we can give you the data, is that the question? Какво искате? Искате данните? Uh, I can understand that you can't keep the... Uh, uh Ясно ми е, че няма как да ни предоставите всички да, е, подробности. Но въпросът е, имате ли информация? Сигурно не сте публикували сигурно напълно всичко. Но когато разгледате документите, с които разполагате, виждате ли връзка с политици и е, нарушение на правото? Отговорът е следният. Е, Консорциумът на разследващите журналисти публикува вече доста е, данни на своя вебсайт. бе взето решение да не се предоставят всичките тези 11,5 милиона документи на целия свят по простата причина, защото че ние сме журналисти и нашата основна дейност е да се занимаваме с въпроси от публичен интерес, а не да бъдем доносници за целите на някои правителства. Затова няма да прекрачим тази линия. Що се отнася до това дали европейското право било заобиколено или нарушено. Моят отговор е следният. Там, където има нарушение на правото, е работа на прокуратурата да преследва престъплението. По някой път да има някои неясноти. Има една сива зона между избягването на данъци и укриването на данъци. Едното е а, законно, другото е незаконно. Що се отнася до анализа, на, е, написали сме стотици статии, моля ви, е, ако се интересувате, прочетете ги на родните си езици. А, така че, ако искате повече анализ, повече информация, е, започнете от там, от всички тези статии. Сирпа, а, не е твой ред. Мога ли и аз да дам отговор на този въпрос? Съвсем накратко. Казвате, че искате повече документи. Делото в Финландия всъщност е, е поради политически натиск от финансови министр от вашата политическа партия в Финландия. Той започна а, а, всичко това. Той оказа натиск върху данъчните служби, които са признали това. Благодаря. Господин Бургецио, благодаря, господин председател. Сред публикуваните имена има едно, което а, ми направи впечатление. Жозе Танато Никози, един от а, най-големите италиански мафиоти. Това е много важен елемент от вашето проучване. Това е постъпките е, на Фалконе и Борселино. Най-смелите магистрати в Италия. Голяма част от международния наркотрафик минава през е, банки и финансови кръгове. Затова е много важно да се свърже това и с работата на Италианската комисия за борба срещу мафията. Някой иска ли да даде отговор, отговор тук? Колеги в Италия, но те са das so gemacht äh, äh, äh, Не мога да говоря от името на всички колеги от э, Италия но предполагам, че осъдените или издирваните или заподозрените лица от върха на организираната престъпност в Италия са сред тях. но не целият материал е прегледан. Той е твърде голям, за да бъде прегледан от един човек, а непрекъснато трябва да се връща човек към него и да го преглежда и непрекъснато изникват истории, свързани с определени хора или техните близки в Италия. Благодаря, господин Макарти. Благодаря от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Към госпожа Кнос и нейната организация пожелавам ви е, успех в борбата да защитите своите е, свободи. Въпросът е, е, е че съм изключително впечатлен колко много данъчни власти в Европа не са направили каквото и да било, за да е, достигнат стигна до случващото се, което е изтекло в тези документи. Е, има лица и фирми, които се разглеждат като стълбове на обществото в една или друга страна, а всъщност те системно обират същото това общество и същата тази страна. И въпросът ми е вие като журналисти как можете да използвате тази информация, да я предоставите на данъчните власти, е, защитавайки същевременно журналистическата свобода, но същевременно давайки възможност на данъчните власти действително да започнат преследване. Това беше по-скоро е, коментара, не е въпрос. Госпожа Кнут. Е, Всички документи, които публикуваме, до тук със сигурност са много интересни и за данъчните власти. данните за офшорните фирми са на разположение. Знам, че Джон До е казал в официално изявление, че е готов да си сътрудничи с данъчните власти. мисля, че това е много важна стъпка. Не знам какво се случва от там нататък. Последния въпрос за Алде. Благодаря, господин председател. Благодаря, че сте тук. Благодаря за този много интересен дебат. Подчертахте колко е важно да има не само закони, но и правоприлагане. Искам да ви попитам следното. Банките са длъжни да докладват за подозрителни а, е, преводи. Доста сложно задължение, тъй като а, е, това означава ретроспективна проверка на а, е, преводите. Има ли ситуации, при които а, имате доказателства, че такива сделки не са били докладвани, а всъщност има връзка с изпиране на пари или корупционни сделки. Кой желая да даде заключителен отговор? Е, госпожа Кнус. Отговорът е да. Да. Действително много. Особено ако погледнете докладите за подозрителни сделки с британските Вирджински острови. Има включително ситуации с средства, отиващи към осъден а, а, педофил, е, който е осъществявал криминални е, действия срещу е, деца. Няма микрофон. Искам да благодаря накрая на всички, които участваха, да благодаря най-вече на журналиста. За съжаление с господин Обермайер не се получи. Надявам се да имаме възможност по друг повод да го чуем като един от авторите. Благодаря на всички колеги. За нас това слушване беше много важно. Получихме много предложения за мерки. Благодаря ви ще използваме това проучване в по-нататъчната ни работа. Председател благодари на преводачите, на секретарията. Председателя с двамата съдокладчици е на разположение на журналистите, ако желаят. Благодаря, приятен ден.